Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Всички сте положили дневния ред. Имате ли коментари по дневния ред? Не виждам желаящи да се изкажат. Вие имате коментар, така е ли? Добре дошла, госпожо Гресле. Надявам се, че и вие нямате коментари по дневния ред. С това дневният ред е прият. Нека обаче да ви направя едно предложение. В 18 часа, както знаете, има заседание на координаторите. Предлагам вместо това да проведем заседание на тема финансови регламент с всички, които се интересуват от него. И така в 6 часа тази вечер продължаваме с заседание на тема финансовия регламент. То няма да е при закрити врата. И госпожа Гресле ще води работата на работната група по въпроса. След това предвижда се гласуване на следващото пленарно заседание за освобождаване от отговорност на съвета. Искате ли да се обсъди още тази тема? Ако искате допълнително обсъждане, тогава можем да го направим утре сутринта и можем да поканим представители на съвета, за да представят позицията на съвета, след което вие можете да направите своите коментари. Ако сте съгласни, тогава нека да променим дневния ред и в 11 часа да обсъдим освобождаването от отговорност на съвета. Ще поканим представител на съвета, за да защитава позицията на съвета. Това е всичко по дневния ред. От там нататък съобщенията на председателя си. Освен езиците, които виждате в Кокобо, инфо, т.е. от бюлетина, нека да ви информирам, румънски, превод от румънски няма. Преводачите са болни. Така че който очаква да слуша румънски, ще се наложи да слуша друг език. Заседанието се предава по интернет, не само в цяла Европа, а в целия свят, така че внимавайте какво казвате. С това приключих съобщенията на председателя. Преминаваме към третния, е, третата точка, а именно освобождаване от отговорност на комисията за 2010 година. Господин Фялнер, имате думата. I uh, must say that I think it was very Благодаря много. Изключително информативен доклад. Много неща научих от него. Разбира се, винаги с този тип документи човек трябва да внимава дали се представят повече факти или се крият повече факти? Какво се споменава и какво не се споменава? Всичко това е много важно. Докладът е бил на разположение на всички. Всички са имали възможност да го прегледат, но Бих искал да разбера каква е позицията на комисията тук. Какво има да каже комисията, защото а, точно това ме интересува. Какво избира комисията да не спомене в този доклад. И а, оттам нататък предполагам, че колегите ще имат а, коментари, така че би било добре да чуем комисията. Благодаря. В такъв случай даваме думата на представителя на комисията, господин Шемета. Thank you, Mr. Chairman, honorable member. Благодаря, господин председател. Дами и господа, много се радвам, че имам възможност да ви представя доклада, в който се обобщават резултатите от управлението на комисията за 2010 година. Във връзка с вътрешните одити за 2010 година, късното приемане на доклада направи така, че нямаше как да се изпрати доклада достатъчно рано, за да се навлезе в подробности в дискусията днес. Така че днес ще представя доклада на кратко, след което през декември ще е, се радвам да обсъдим подробностите. Докладът за резултатите от управлението е много важен документ за отчетността, чрез който комисията поема не само политическата си отговорност за управлението на ресурсите и постигането на целите, но представя и постигнатия напредък и плановете за действие, свързани с подобрение на управлението и на вътрешния контрол. В този доклад се занимаваме с докладите за удостоверение от е, отделните служби на комисията, включително и резервите и плановете за действие във връзка с тези резерви. Всички данни са съобщени на парламента, съвета и Сметната палата. Те се публикуват и на сайта Европа ЕУ. Резервите за 2010 година са общо 17. А през 2009 те бяха 20. 15 от резервите бяха прехвърлени от предходни години. Има още две а, чисто нови резерви. Първата е поискана от генералния директор по климата във връзка с кибератаките върху ми... е... схемата за търговия с емисии на е... комисията между ноември 2010 и януари 2011 година. Следващата резерва е на директора на Агенцията по аудиовизуални въпроси и култура във връзка с програмата за младеща. 25% от резервите, формулирани миналата година, бяха успешно разрешени и бяха отменени. Отменянето на резервите обаче не означава, е, че се отпускат е, юздите на управлението. Напротив, резервите се отменят само там, където има ясна информация за това, че проблемите са довели до конкретни ефективни действия. или са били въведени конкретни мерки за засилване на системата на контрол, или са били предприяти конкретни мерки по намаляването на нивото на грешките. В доклада за управлението се обобщават основните източници на грешки. Ще се спра на три от тях. Първо, нека да подчертая отговорността на държавите членки за управлението на европейските фондове чрез поделеното управление. Във връзка с отговорностите, е, които се разшириха по Лисабонския договор, комисията призовава държавите членки да продължават да наблягат на сериозното управление на системите за контрол и особено на проверките от първо ниво преди документите да бъдат изпратени в комисията. През 2010 година прекъснахме процедурите за плащания за общо 1,4 милиарда евро и замразяването на плащанията се предприема веднага, в който се осъществи, е, зна, значител, осъществи някакъв значителен недостатък в системата е, за управлението на плащанията. Предприемат се мерки и за справяне с най-слабите звена на тези системи а, и се предприемат и санкции, като преустановяване на плащанията там, където това е необходимо. Комисията предлага да се работи с годишния декларации за правлението във връзка с разглеждането на финансовия регламент. Това е от решаващо значение за отчетността на държавите членки, която се разширява по Лисабонския договор. Призоваваме Европейския парламент да подкрепи това предложение и е, е, да се настоят държавите членки да използват декларациите, удостоверяващи съвестно управление. Говори се и за упростяване на схемите за грантове и Това се прави посредством между отраслово законодателство. Вече сме направили предложение за преразглеждане, така че за преразботка, така че нивото на грешките да спадне посредством опростяване на системата. Приехме и съобщение с амбициозни предложения за по-просто управление в областта на научните изследвания. Миналата седмица комисията представи своите предложения за структурни действия и за кохезионната политика след 2013 година. В тези предложения има множество елементи, които се представят, включително един регламент с общи правила за всички структурни фондове. Фонда за регионално развитие и Фонда за рибарството, например. Други грешки могат да се преодолеят с актуализиране на правилата за обществените поръчки по европейските програми. Беше издадена зелена книга по този въпрос и в нея се покриват множество възможности за бъдещи законодателни реформи, като целта е средствата да се изразходват по възможно най-ефективния начин. Заедно с резултатите от економическата оценка на ефективността на, на правилата, действащи по настоящем, резултатите от консултациите по зелената книга ще доведат до по-ясна представа за това как могат да се подобрят правилата за обществените поръчки. В акта за, законодат, за единния пазар. Обещахме такова предложение да бъде направено до края на 2011 година. Трябва да се подобри планирането на схемите за финансиране, както и механизмите за контрол и прехвърляне на плащанията, за да може контрола на разходите на Европейския съюз да бъдат да доведе до ефективно управление. Държавите членки трябва да направят повече, за да подобрят е, резултатите във връзка с поделеното управление. Ясно е, че комисията има сравнително малко възможности да оказва натиск върху държавите членки, които не, пред... не работят с достатъчно добри е, системи за финансово управление. Затова в, миналата, в пакета, прият миналата седмица за кохезионната политика, се включи механизъм, който позволява да се правят нетни финансови корекции, когато се открият грешки. Когато има такъв случай, средствата не могат да се използват за други проекти, а се връщат обратно в европейския бюджет и се изваждат от портфейла, предоставен на съответната държава членка. Това са конкретните ни предложения, дами и господа, за подобрение на управлението на европейските средства. Всички тези мерки допълват мерките вече предприяти през предходните години за по-ефективно управление, мерки, които вече доведоха до резултати. Така че положителната тенденция в намаляването на броя на грешките продължава. Сметната палата миналата година оцени, че грешките в бюджета е, са от 2 до 5%. Качеството на докладите се подобри, Резултатите, представени в доклада, вече се прилагат в конкретни политики от страна на а, комисията и а, ще бъдат включени в конкретни мерки, свързани с следващата многогодишна финансова рамка. Очаквам ваши, вашата подкрепа за тези предложения и мерките ще бъдат предмет и на преговори с съвета. Нека сега да говоря за вътрешните одити за 2010 година. Това е документ, доклад, който получихте е, току-що, така че ще го обсъдим в подробности по-късно. В този доклад се предоставят резултатите на работата на службите за вътрешен одит на комисията през 2010 година, направените препоръки, предприятите във връзка с тях действия. Всички препоръки бяха прияти от аудитираните служби и вътрешната е, служба за одит изпълни всички ангажименти за одит, които бе поела за годината. Що се отнася до обективността на работата на системата на вътрешен одит, проверката е, доказва, че системата, която вече съществува 10 години, вече е постигнала своето ниво на зрялост – Комисията продължава да работи в тясно сътрудничество с схемата за вътрешен одит. Основните заключения на тази схема са следните. по отношение на измамите, не всички правителства имат ясни мерки и насоки за действие и за това се е, предлага комисията да направи съответни предложения. Целта е също така да се наблюдава приложението на мерките. Стратегиите за контрол изискват планове за одит, които да надхвърлят една година, е, тъй като и стратегиите са за по-дълъг период и така ще може да има по-добро координиране между генералните дирекции. В някои генерални дирекции сроковете за плащанията не са ефективни и не винаги се спазват. Всички служби са отговорили на предложенията направени от системата за контрол. Комисията е приела и съобщение за стратегия за борба с измамите във връзка с препоръките на службата за вътрешен одит. Така се защитават европейските финансови интереси по-добре. Нещо, което е свързано и с съобщението за борба против корупцията в Европейския съюз. Според комисията, новата система за управление, новата компютърна система за управление е, успява да отговори на новите потребности и се предполага, че ще се стигне до намаление на броя на подобните системи за управление и контрол, които се използват от службите на комисията и така ще се стигне до спестявания. Има и проверки на място в държавите членки, за да се провери какви резултати постигат държавите членки по отношение на възстановяването на неправомерно предоставените средства. Планове за действие са били изготвени в тези области, в които са установени по-големи рискове. Комисията е предприела мерки и във връзка с механизмите за контрол – имайки предвид работата и на Европейския омбудсман. Всичко това се взема предвид, когато се вземат решения за мерките за справяне с слабостите на системата или с установените рискове. Всичко това е свързано с препоръките на службата за вътрешен одит. Има препоръки, които все още не са изпълнени от държавите членки. Редовно се изплащат съобщения за това и на държавите членки и на комисията. Като цяло комисията е доволна от общото ниво на приложение на бюджета. Благодаря много. Очаквам дискусията. Благодаря, господин комисар. Има ли въпроси към комисаря, освен, разбира се, от докладчика. Докладчикът иска ли да се изкаже прав? Според най-старшия член на комисията, той трябва да се изкаже прав. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за доброто изложение. Аз искам да навляза в повече дълбочина по някои въпроси. И освен това, доклада за обобщението и начинът на работа поставят въпроси, с оглед на това как да усъвършенстваме допълнително процедурата по освобождаване от отговорност. Според мен най-интересната част на доклада е службата за вътрешен одит. Отбелязах, че за първи път тази служба е излязла с цялостно становище през в тази година. Службата е изключително важна и аз искам да попитам каква е ползата от това цялостно становище. Какъв е обхвата на това становище? Дали обхваща въпроси в държавите членки или пък спира на а, ниво комисия? И също така, ако е се за... ако докладът се е занимал с държавите членки, какъв е резултатът и каква е преценката? Мисля, че езикът в документа е също много интересен в частта за вътрешен одит на четвърта страница виждам, че според комисията през 2010 година Европейската комисия е създала процедури за вътрешен одит и контрол, чиято цел е да се гарантира спазване на процедурите с изключение на тези области, в които генералните директори са изразили резерви. Интересното според мен е какви са тези бележки. Знаем, че това мнение не е публичен документ, т.е. ние не можем да го прочетем. Ние искаме да знаем какви са тези бележки, какви са тези забележки. Кои забележки са били отправени във връзка с управлението на риска какво е посланието от службата за вътрешен одит, тъй като за наши е много важно дали рисковете са истински рискове и отбелязах, отбелязваме, че има забележки, но искаме да знаем какви са тези забележки. Второ, по въпроса за резервите. комисаря правилно отбелязва, че броят на резервите е спаднал от 20 на 17. Продължава, продължава обаче да има повтарящи се резерви 15 от 17-те. Ясно е, че комисарят Шеметът много иска да намери решение, но очевидно всеки отделен комисар би трябвало да се ангажира. И моят въпрос е какви усилия се полагат за да стане това, за да се изпълнят отделните планове за действие и за да няма толкова много повтарящи се резерви, тъй като това е проблем. И може би вътрешните аудитори имат свое становище за това какви инструменти, какви средства могат да се използват, за да може всеки комисар да поеме своя ангажимент. По-нататък, по финансовите корекции, нещо, което не разбрах, докато четах доклада, опитах се да направя сравнение между доклада за обобщението и другите. И има нещо, което не разбирам. Доклада за обобщението се казва, че 97% от финансовите корекции за кохезионната политика са прияти през 2010 година, но след това в отчета се казва, че изпълнението за финансовите корекции до 2010 година е само 58%. Тук има някакво несъответствие, което аз не разбирам. В доклада за обобщението се казва, или комисията казва, ще има 97% изпълнение, но в годишният отчет е, е записано 58%. Това е нещо, което аз не разбирам. По-нататък процента на грешки в политиката за изпълнението и кохезионните фондове в е, точка 19 се казва, че за политиката за сближаване като цяло има значително повишаване на процента на грешките и обема на неправомерно направените плащания. Много е пределно ясно и е много... Е казано това от комисията и то е много приятно. И разбира се, ние ще обсъдим този въпрос със съответния комисар по време на процедурата за освобождаване. Но сега на този етап на подготовката. Е интересно да чуем от комисаря Шемета защо е толкова трудно на генерална дирекция да направи нещата както трябва, след като е казано ясно в доклада за обобщението. Още нещо. Както казах в началото, важно е да се прочете този документ и да сме наясно какъв тип документ е това, както е казано в самото заглавие, то е доклад за обобщение. Всъщност това е доклад на ръководството на управлението. И очевидно е представена гледната точка на ръководството на управлението, но аз мисля, че е хубаво да чуем и друга гледна точка – за нас би било добре не само да прочетем този доклад, а да прочетем и становището на някой друг, като например Сметната палата. Дали според нея в доклада се отразе, е отразено правилно състоянието на управлението или пък се опитва да скрие повече, отколкото разкрива. Така че аз не знам дали е възможно Сметната палата да излезе с второ становище, в предстоящата декларация и изявление, което ще получим следващата седмица понякога съжалявам, че не съм, не, не си подготвих изказване, не съм си подготвил изказването на шведски. Би било интересно е, Сметната палата да представи своята оценка. Това информация ли е, дава ли ясна и точна картина или пък е, скрива повече, отколкото разкрива. Това са моите въпроси. Надявам се, че е, комисията е успяла да ги запише. Малко бях поразхвърлян. Председателят, е, благодаря. На края на дискусията ще помоля Сметната палата да коментира. Сега обаче дам думата на господин Каци Маркакис. Благодаря, господин председател. Нека първо отправя моите най-добри пожелания към господин комисаря и да му благодаря за откритостта. Като се запознаем с текста, установяваме, че са изпълнени немалко от исканията, поставени от парламента миналата година, особено като се вземе предвид броят на прекъсванията на процедури по плащания. Това води до влушаване на статистиката за държавите членки, показва обаче, че комисията действително предприема решителни мерки. Поздравявам ви за това, господин комисар. На прав път сте. Трябва да проявим последователност в това отношение, като се вземе предвид и вероятността на съпротива от страна на някои държави членки. Смятате ли, че държавите членки с оглед на новоприетите инструменти са по-склонни да оказват такава съпротива или по-скоро са склонни да съдействат? След въвеждането на новия инструмент за прекъсване на процедурите по плащане, се стигна до неизплащане на 2,6 милиарда евро. Това е успех. Системите за контрол които предвиждат много ясна оценка на процедурите за контрол, също бяха изискани от парламента. В областта на регионалната политика в 12 държави членки има проблеми с системите за контрол. В областта на заетостта това са 10 държави, а в областта на селското стопанство само 3. Съгласна съм с колегата Фялнер, че областта на регионалната политика продължава да е проблемна. Трябва спешно да предприемем мерки, особено като имаме предвид статистиките от областта на политиката за сближаване. Според статистиките, над 5% от плащанията са под въпрос. Сметната палата ги е поставила под съмнение и със сигурност броят на тези плащания ще се увеличи. Приветствам и нашия председател, господин Мулдер, за това, че се увеличава броят на държавите членки, които представят декларация за достоверността и точността, изготвена на високо равнище. Към момента това са Германия, Швеция, Дания и Холандия. Увеличаването на броя на тези държави е положителна тенденция. Искам да запитам следното. Защо докладът за обобщение не бе обвързан с доклада на службата за вътрешен одит? Защо тези два текста не бяха предоставени едновременно на Европейския парламент, особено като имаме предвид, че вече са били приети от колежа на комисарите. Европейският парламент изиска тези два доклада в по-голяма степен да се разглеждат заедно. Имам и още един въпрос. Как стоят нещата с информацията, предоставяна от генералните директори и комисарите? Още миналата година изискахме те да предоставят по-добра информация Последният ми въпрос. Как върви работата по процедурата на одита на постигнатите резултати? Благодаря. Още един оратор поиска думата, но не е в залата. Извинявайте, господин Гайер. Ще добавя само няколко неща към казаното от колегите. Не съм удовлетворен от това, че вероятно декларацията за достоверност и точност, изготвена от Сметната палата, ще бъде доста ограничена. Става дума за декларацията за достоверността и точността на отчетите на комисията. Това не ме удовлетворява. Бях както доволен, така и недоволен, като прочетох, че най-вероятно процентът на грешки в областта на политиката за сближаване ще е 5%. Това не е много висок процент, но той не е и значително по-нисък от процента през изминалата година. В работната група на социал-демократите има и много колеги, които членуват в Комисията по регионално развитие. Миналата седмица имахме възможност да изслушаме господин Анер, генерален директор на Генерална дирекция регионално развитие. На заседание на Комисията по регионално развитие той изложи мерките предприяти от неговия ресор за намаляване на процента на грешки в тази област. Бих препоръчал да поканим господин Анер тук в Комисията по бюджетен контрол. Господин Ставракакис и аз вече го запитахме дали ще прояви готовност да говори тук пред нас. Като се има предвид високият процент на грешки в областта на политиката за сближаване, мисля, че трябва да направим нещо по въпроса. Прогнозата на господин Анер бе следната. Ако се вземе предвид процеса на изпълнение на програмите в тази област в държавите членки, то не е вероятно да намалее процентът на грешки. Това е обезпокоително. Имам и въпрос по същество към господин комисаря Шемета. Става дума за броя на програмите в областта на политиката за сближаване, по които са прекъснати процедурите за плащания. Има ли някакво съответствие между броя на тези прекъсвания и процента на грешките? Плащанията могат да бъдат прекъсвани, ако се установят недостатъци в системите за контрол – ако бъдат прекъснати плащанията на това основание, то не продължава работата по програмата, съответно няма и вероятност за допускане на грешки. С други думи, в тези 5% на грешки влизат ли и прекъснатите плащания? Ако включим в този процент и прекъснатите плащания, то следва да очакваме процентът да се увеличи И трябва да помислим как да намалим този процент. Важен е въпросът за прекъснатите плащания по оперативните програми. Особено като се има предвид, че нямаме достатъчни средства за оказване на натиск върху държавите членки. Още една област, за която съм загрижен програмите в областта на образованието и културата. Генерална дирекция образование и култура обяви, че процентът на грешки по тези програми възлиза на 7%. Това е една много висока цифра. Какво означава да се представят доказателства и удостоверения с достатъчно добро качество? В моята федерална провинция, в Дюселдорф, например, се, подобни документи не се приемат, ако серокопията не са достатъчно ясни или ако на някои документи няма дата. Ако няма достатъчна отчетност по отношение на разходването на средствата, то наистина има значителен проблем. Бих искал да обсъдим това във връзка с обобщителния доклад. Предстои да се публикува докладът на Сметната палата. Няма вече да работим с така наречената светофарна система. В доклада ще се съдържат само прогнози за вероятния процент на грешки. В първия доклад за освобождаване от отговорност в рамките на настоящия мандат изискахме последователно намаляване на процента на грешки, така че да се доближим и до декларация за достоверността и точността без резерви. Мисля, че в момента няма вероятност да постигнем такава декларация и трябва да се извлечем политическите полуки от това. Госпожа Гресле. Имам два въпроса. Първо, през 2010 година следваше да ни се предостави информация за новите финансови инструменти по програмите 2007-2013 година. Нямаме такава информация до момента. Въпросът ми е какъв е опитът по отношение на използването на финансовите инструменти кога ще получим информация за тях. Обобщителният доклад всъщност е обобщение на обобщението. Поздравления за това. Не знам докъде ще стигнем, ако продължаваме по този начин. Липсва ми и докладът на службата за вътрешен одит. Той не ни бе предоставен. Бе направено изменение в финансовия регламент, съгласно което трябва да ни се предостави и доклада за вътрешен одит. Благодаря, госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Първият въпрос, който бих задала на господин Шемета е защо е решил да използва заглавието обобщение на резултатите. Всъщност става дума за резерви. Според мен не става дума за никакви резултати, за никакви достижения. Е, годината, в която Сметната палата е, отчита най-големият процент грешки. Ако той говори за намаляване от 20 до 17 резерви, е, откровено казано, това не е кой знае колко впечатляващо. През 2008 година те бяха 16. След през 2620. И така че бройката върви нагоре и надолу. Това излиза от а, доклада на аудиторите. Така че моят въпрос е къде вижда резултатите и достиженията. Какви са предложенията за усъвършенстване? Тези предложения са същите, които се повтарят през последните две или повече години. Използване на еднократни суми, подобряване на системите за надзор и контрол. Мисля, че е крайно време вече да видим резултати от усъвършенстването и от подобрението. Аз такива резултати не виждам. Друг въпрос към господин Шемета. Таблицата на 16-та страница, където се виждат сумите на освободените средства. Бихте ли обяснили каква е причината за това освобождаване? Като цяло, ние сме доволни от две страни, които са дали декларация. Една от тях е Германия, но мисля, че във фонда за сближаване Германия се споменава като една от държавите членки с голям брой е, нередности. Има ли обяснение за този факт и каква е връзката между това е, и е, другите? Госпожа Иванова има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Шемета за изложението. Всъщност е, няма много въпроси, тъй като повечето от тях бяха зададени от колегите. Само ще кажа, че приветствам информацията за ефективността на системите за контрол в различните държави членки. Ние настоявахме за това в предишното освобождаване от отговорност. Много е важно да знаем кои системи за контрол са ефективни и кои не за да можем да приемем, предприемем коригиращи действия. Имам обаче въпрос към комисаря. Бихте ли пояснили какъв напредък е направен в усъвършенстването на общия механизъм за контрол? Благодаря ви. Не виждам друг да иска да се изкаже и за това ще дам думата на Сметната палата да каже какво, какво какъв е, неговия, каква е, какъв е нейният коментар по доклада за общението. Благодаря. Докладът споделя загрижеността на съдържаща се в доклада за ползата от външна оценка на преценката на комисията по нейната дейност. Всъщност, ние сме дали такова външно мнение, защото на края на всяка глава доклад на Сметната палата има текст насочен към оценката на всяка генерална дирекция. Често се случва преценката на сметната палата да се различава от собствената преценка на всеки генерален директор за неговата работа. Новата, новия момент, за който говорим, е доклада за обобщение. По своят характер този доклад представя а, обобщение на докладите, предоставени от всяка генерална дирекция. Миналата година беше първата година, в която беше публикуван доклад за обобщение. Сметната палата излезе с кратък коментар по този доклад. Тази година ние приключваме годишния доклад, който ще бъде публикуван през ноември и там ще има раздел посветен на доклада за обобщение. Искам обаче да подчертая, че подробната преценка на съда се съдържа в преценката, която дава на годишния доклад на всеки генерален директор, защото това е нивото, на което можем да коментираме по смислен начин дейността на всяка генерална дирекция. Благодаря. Председателят. Не съм сигурен, но гос... вътрешният аудитор господин Грей иска ли да коментира или ще предостави на комисията? Нямам. С удоволствие ще коментирам, но нека комисарят. Благодаря, господин председател, ще започна и след това и след това вътрешният аудитор ще отговори на въпросите, пряко свързани с неговата работа. Най-напред благодаря ви за въпросите и повдигнатите проблеми. Първо за общото становище трябва да кажа, че това е че за първи път вътрешният аудитор излиза с цялостно становище и не знам дали други публични институции, поне в Европейския съюз, да има становище на вътрешния аудитор, особено когато организацията е толкова сложна, така че според мен тази дейност е много полезна, защото цялостната подготовка за общото мнение изисква сътрудничество между службата за вътрешен одит и е, способността за вътрешен одит в отделните генерални дирекции. Резултатът е по-добро разбиране на ситуацията в отделните генерални дирекции. Ще дам думата на Брайан Грей да обясни какъв е обхватът на общото аудиторско мнение и какво има предвид с казаното. Ние обсъдихме доклада в комитета по одите напредък. Там участват няколко комисари. и всички участващи се съгласиха, че този доклад е полезен и този тип работа трябва да продължи. Що се отнася до резервите и повтарящите се резерви, и ангажимента на комисарите, трябва да кажа, че ние сме предвидили процедури, в съответствие с които всеки комисар обсъжда със своите служби положението в тази е, съответната служба. Това се прави поне два пъти в годината. И разбира се, въпросът за резервите е ключовият е, въпрос. От друга страна, ние решихме да обърнем повече внимание на този въпрос в рамките на Комитета за напредък на одита, като се отчита наличието на планове за действие, които се приемат от генералните директори, за да се решават проблеми в конкретни области. Ние възнамеряваме да, продължавам, да продължим да работим по тези въпроси. По-нататък, по отношение на изпълнението на решенията за възстановяване на суми. Решението между обобщението и отчета състои в това, че в обобщението са представени данни, е, които отразяват е, изпълнението в държавите членки. В отчетите имаме е, данни, които се, са утвърдени от счетоводната служба. Това ще бъде. Може, може би тук колегата ще ни го представи по-прегледно. по отношение на ползата от докладите за обобщение. Докладът за обобщение, разбира се, е доклад, който обобщава заключенията, формулирани в годишните доклади за дейността и препоръките в общата одитна служба, това е годишния доклад за дейността за сближаването. Така че приканвам всички депутати да прочетат този доклад. Там ще намерите отговор на много от въпросите, повдигнати в дискусията, а именно какви конкретни мерки се предприемат, когато генерален директор изрази резерва. Господин Хаси Маркакис спомена в своето изказване по-големият брой държави членки, които са предмет на изразени резерви от генералния директор. Аз мисля, че ние трябва да помислим сериозно за това как да се подобрят нещата на ниво държава, държави членки когато говорим за процес, за процент на грешки, повечето от тях са свързани с общото управление и на ниво държави членки. Господин Хацимаркакис попита и каква е реакцията на държавите членки на прекъсна, прекъсването в плащанията. Ние прекъсваме 49 плащания за кохезия, 12 социални фондове и също така и преустановихме временно 6 плащания. Това е инструмент, който ни дава възможност да усъвършенстваме системите за управление и контрол на държавите членки прекъсването не е просто прекъсване. То се прави, за да предприема държавите членки конкретни действия в областта на управлението и контрола. И едва когато това бъде направено от държавата членка, се плащанията могат да бъдат възстановени. Това е силен инструмент, Разбира се, не всички държави членки са доволни и очевидно, че не могат да са доволни, тъй като е, в някои случаи ставаше дума за прекъсване на големи суми. И особено в условията на строги економии не всички държави членки са доволни. Ние обаче смятаме, че този процес трябва да се засили и в новото предложение за средствата за сближаване ние предложим а, периода на прекъсване да се удължи от 6 до 9 месеца, за да може инструмента да се прилага още по-ефективно. Що се отнася до сравнението между доклада за обобщението и доклада за и вътрешен отчет всъщност по член 86.4 се представя доклад за вътрешния одит И мисля, че вие имате предвид цялостното мнение от вътрешният одит и може би Брайан ще ми помогне да отговорим на този въпрос. Всъщност тук става дума за това, че за общо мнение за управлението и трябва да се направи оценка на това какви биха били последиците, ако мнението би станало публично и дали няма това да компрометира общата му стойност. Мисля обаче, че Брайан Грей може да се спре по-подробно. По отношение на различията в грешките. Вярно е. Грешките са различни по обхват и някои от тях може да изглеждат незначителни. Но разбира се, съдът признава грешките като съществени само ако влияят сериозно върху ефективността на управлението и контрола. Големият въпрос, разбира се, е, че много грешки са на първото ниво на контрол, т.е. на нивото на междинните органи. Всъщност не всички проверки се извършват така както трябва и ние сега търсим инструмента за усъвършенстване на тази ситуация на първото ниво на контрола, защото ако на това ниво успеем да намалим значително а, нивото на грешките, ние ще усъв... ние ще помогнем много на политиката по сближаване. Що се отнася, госпожо Гресле, до вътрешния отчета и цялостният а, доклад. Аз вече отговорих на въпроса и Брайан. Ще кажа няколко думи. Що се отнася до прилагането на финансови инструменти, те бяха анализирани много внимателно в хода на подготовката на отчетите на комисията и Нашият счетоводител обърна нарочно внимание на този въпрос. И тези финансови инструменти са отчетени като предварителни плащания. Така че извършена е огромна работа в тази област и може би Брайан ще може да обясни по-подробно. Що се отнася до въпроса на госпожа Андреасен за освобождаванията, това, се, това е изискване по а, правилата за изпълнение на финансовия регламент а, да се оповестяват а, такива освобождавания. Мотивът е, че това се прави, когато правната служба прецени, че няма възможност такива суми да бъдат възстановени поради наличието на правни ограничения или спецификата на правната среда. Всяк от цифрите в доклада за обобщението може да бъде обяснена с, и мотивирана с, с а, правните разпоредби, които не позволяват възстановяване. Мисля, че отговорих и на въпроса на госпожа Иванова за усъвършенстването на системата за контрол и управление в процеса на даването на отговор на други въпроси. Само ще кажа, че в предложението за новия програмен период ние предложихме много важни нови мерки, които споменах мисля, че въпросът за нетната корекция е ново понятие в управлението на фондовете за сближаване. Ако бъде прието от съвета и парламента, на практика държавите членки няма да могат да използват повторно средства, които са били използвани за проекти, не отговарящи на изискванията. Проекти, които са нарушили правила за обществени поръчки и други подобни. Тези средства ще бъдат върнати на комисията и общата сума за държавата членка за сближаване ще се намали. Според мен това е много важен елемент в новото предложение. Има обаче много други елементи. Но предложението беше прието миналата седмица. Ще го получите и ще видите, че обърнахме внимание на упростяването на правилата, но и на отчетността на държавите членки. И сега ще дам думата на Брайан и Филип Таверн, за да пояснят по въпросите, които бяха зададени. Господин Грей, Благодаря, господин председател. В отговора на въпрос, в отговор на въпроса на господин Фялнер. Каква е ползата, общата полза от това становище? Службата за вътрешен аудит съществува вече 10 години. Е, тези години през тези години сме правили много аудити, така че е, преценихме, че след 10 години дейност е време да дадем уверение на комисията, че нашата вътрешна работа по одита е покрила действително всички системи за финансово управление в комисията. Това е работа, която сме извършвали и ние, и Аякс през последните години. Така че можем да гарантираме, че няма пропуски. Тук говорим за финансовото управление само, а не за цялостното управление. Да говорим за управлението на човешките ресурси или пък е, на други видове е, дейност. Що се отнася до нивата на грешка? Ние сме службата за вътрешен одит. Така че, що се отнася до грешките в държавите членки, нашият одит спира а, до там, където а, спира дейността на комисията. Там нататък всичко е а, е, е, от, в отговор, отговорността на държавите членки. И все пак ние от, а, сме длъжни да осигурим а, добро управление от страна на комисията. По финансовия регламент комисията има задължение да прилага процедури за проверки в държавите членки и да предприема мерки там, където има грешки, а именно да прилага финансови корекции, които надвишиха 2 милиарда миналата година и също така да прилага временно замразяване на плащанията. Целта е процедурите на, да са възможно най-ясно. Включително по приключването на сметките задачата на вътрешния аудитор е да оценява ефективността на системите за технически е, контрол върху финансовото управление. Прилагат се съответните счетоводни стандарти. Има резерви, ние приемаме тези резерви, защото няма съвършена система и проведохме много срещи с генералните директори, така че да се приемат препоръките, да се отчитат в годишния отчет за дейността на съответната генерална дирекция и да се предприемат съответните мерки. попитахте защо някои резерви се запазват. Запазват се там, където нивата на грешка са твърде високи. В случая това е в областта на научните изследвания. Прави се всичко възможно нивата на грешка да се намалят възможно най-много във връзка с направените препоръки. По структурните фондове обикновено всяка година има резерва, но това не означава, че стара резерва е останала, а по-скоро означава, че всяка година има резерва по различна слабост, която е установена в системата, а по предходните вече са били предприяти мерки. Одитът не покри проекта Галилео. Това е единствения одит, който все още не сме приключили. Какви са нашите коментари? Ами ясно е, че все още трябва да се предприемат допълнителни мерки, за да се намалят нивата на грешка, установени от Сметната палата. По някой път управлението на риска не е достатъчно добро. Там комисията трябва да се погрижи да се предприемат повече мерки. Също така разгледахме контрола по структурните фондове и е ясно, че генералните дирекции трябва да направят усилия да насърчат държавите членки да намалят нивата на грешките. Що се отнася до това дали трябва да се публикува тази информация, нямам представа. Ние сме вътрешна служба за аудит, подаваме своите доклади към институцията, Оттам нататък информацията от докладите се обобщава в синтеза, в е, обобщението на дейността. И смятам, че направеното обобщение доста точно отразява нашата позиция. Благодаря. Благодаря, господин Таверне. Има думата. Благодаря, господин председател. Може би първо да говоря по въпроса, повдигнат от, от докладчика. Може да се говори за отчетност, може да се говори за управление. 97% от финансовите корекции са приложени, тъй като държавите членки са ги изключили, са ги извадили от своите декларации. Декларациите се разглеждат в подробности Информацията все още не е включена в Европейската система за отчетност. Тоест, все още информацията не е в Европейската система, защото все още няма одобрение от, от одобряващия служител. В бележка 6.3.2 има ясно обяснение за това. А, мисля, че той е в 5-6 реда е достатъчно ясно. Ако обаче не го разберете добре, аз ще ви помогна. Е, по въпроса за, на госпожа Гресля. ако правилно разбирам и въпроса ви, питате дали е, инструмента работи добре. Това е въпрос на комисаря, към комисаря Хан. Аз мога да дам само е, гледната точка на счетоводителя. Разгледахме сметките преди те да се приключат. И всъщност сметната палата установи това, когато правеше своя аудит. Ораторът не казва какво е установила сметната палата – след това би, са информирали държавите членки за това, че са установени случаи, в които не е, всички средства са били прехвърлени незабавно. Няма да навляза в повече подробности, но всички намерени грешки са коригирани. Няма да разкривам позицията на Сметната палата тук, само ще кажа, че е, вече всичко е вред. Е, става дума за бележка 252. Как работи системата? Мисля, че през 2011 със сигурност ще работи по-добре, отколкото е, със сигурност работи по-добре, отколкото работи през 2010, преди 2010 големи промени нямаше. Благодаря. For I give the the the floor to to rapporteur sum up, is there any of members that would Like to... Преди да дам думата на докладчика, има ли някой друг желаящ да коментира по отговорите на комисията? Госпожо Гресе, заповядайте. Благодаря. Винаги е полезно да получаваме информация от тези, които са работили с финансовите инструменти по структурните фондове, буквално са се възползвали от банка, кредитираща с европейски средства. Има проблеми с превода, казва председателят. Правилно ли да разбирам, че нези, които са получили средства за финансови инструменти, едва ли не са отворили банка? Тоест, че не са предоставили тези средства на бенефициенти, а са ги задържали, за да постигнат допълнителни ползи. Имам и още един въпрос а именно как да гарантираме предоставянето на повече информация за крайния бенефициент и за размера на сумите. Третият ми въпрос е следният. Наведнъж ли се изплаща цялата сума по финансовите инструменти или ако става дума за финансов инструмент със срок на действие 15-20 години, е предвидено сумата да се изплаща плаща на траншове. Мисля, че е по-добре сумата да се изплати наведнъж, тъй като вече ще може да се разполага и работи с нея. Благодаря, господин Уди. Благодаря, господин председател. Започваме работата по парламентарния контрол по отношение на освобождението на отговорност и искам да подчертая, че съгласно договора парламентът със своето становище трябва да покрие изчетоводството и надежността на извършените операции. Комисията казва, че е доволна от това, че има положително становище по отношение на сметките. Докладът на Сметната палата е за един период в миналото. Добре е да получим повече информация. През 2009 година нещата бяха по-различни. Така че е много важно как се изготвя становището на Сметната палата трябва да е в съответствие с международните стандарти за одит. Давам думата на Сметната палата за коментар. Да, разбира се, мога да направя коментар. Най-просто казано, по договора Сметната палата издава два типа становища. Първото становище е по сметките. През последните години това становище е положително. Съда, Сметната палата, извинете, е дала оценка която е била положителна по отношение на сметките. Също времено, съгласно договора, Сметната палата дава становището си и по отношение на операциите. През 2009 и 2010 година становището на Сметната палата по отношение на е, е, операциите е отрицателно. По-настоящем, съгласно договор, е трябвало да коментираме сметките, е, финансовото състояние, оперативните разходи, балансовия отчет. Това е в един доклад, а другия доклад е по операциите. И по тяхната правомерност. Има области, в които нивата на грешки са високи. Според Сметната палата, общото ниво на грешка е над 2% средностатистически. 2% е прага зададен от самата сметна палата – И ако нивото на грешките е под 2%, е, становището на Сметната палата е положително, а ако е над 2% отрицателно. През 2010 година се очаква нивата на грешката на грешка да са над 2%, малко над 2%, дори повече от 2009 е, година. Докладчикът има думата. Имах първо един въпрос за нивата на грешката в областта на кохезионната политика. Не получих отговор на въпроса защо има проблеми кохезионната политика. Защо? Какво обяснява високото ниво грешка там? Ясно е, че държавите членки също имат своята отговорност там, но а, дайте малко повече подробности. Това, че е, говорим за съвместно управление на средствата, не е достатъчно обяснение. Още един въпрос. Говорим много за доклада на вътрешното, вътрешните аудитори и доклада по а, е, член 86 алинея 3. Можем да поспорим по въпроса дали този доклад трябва да остане вътрешен за комисията или да е, трябва да ни е на разположение. Но а, обикновено обобщението на този доклад, т.е. член 86 алинея 4, ни се предоставя и е добре той да се предостави е, заедно с другите документи. В резултат от миналогодишната процедура по освобождаване на Комисията от отговорност за бюджета, имаше споразумение да получим протокола от заседанието, на което се обсъжда този доклад, вътрешния доклад. Получихме протокола от 1 юни. Там се казва, че комисията взема предвид доклада 8, е, по член 83 алинея, извинете, 86 алинея 3. А, моят въпрос е, защо комисията не успя до сега да приеме е, най-малкото обобщението на този доклад, е, т.е. това обобщение, което се споменава в четвърта алинея на същия член. В крайна сметка, по принцип, винаги така сме работили. Обикновено доклада по 86.3 се изпраща на генералния секретар в края на март. А тук е записано, че на 1 юни комисията е разгледала а, този доклад, така че мисля, че е разполагала с достатъчно време, за да изготви обобщение. Добре, комисията има думата, заповядайте. Благодаря. по доклада по член 86 алинея 4. Той днес беше раздаден на депутатите. Извиняваме се, че тази година той беше изготвен по-късно от предходни години. Надявам се, че ще успеем следващата година да подобрим резултатите. При всички положения доклада вече е тук, разполагате с него. Аз ще присъствам на заседанието във връзка с изслушването по освобождаването от отговорност на 8 декември и тогава ще е, е, съм готов да обсъдя всички въпроси, които сметнате за необходимо да се обсъждат във връзка с член 86 алинея 3. Що се отнася до кохезионната политика и положението с отчетите там? Нека да не забравяме, че комисията предприе множество много важни мерки в тази област в рамките на новата правна рамка. И така, по новата правна рамка, правомощията на комисията обаче са доста ограничени и това е един въпрос, който доста ни притеснява. Затова в новата казва ораторът. Затова в новата правна рамка предложихме да се засилят правомощията на комисията, така че комисията да може действително по някакъв начин да оказва натиск върху държавите членки да подобряват системите за управление и контрол, за да може да се действа по изложените проблеми що се отнася до обществените поръчки. Голяма част от грешките са свързани с обществените поръчки. Това е едната страна на проблема. От една страна е ясно, трябва да се опростят процедурите и ще се направи предложение за това в новата директива за обществените поръчки. Същевременно е необходимо правилата за обществените поръчки да станат по-ясни и да не дават възможност за допускане на толкова грешки. Така че очакваме въвеждането на тези нови правила. С какви трудности се сблъскваме сега е, при по-нататъчните мерки са подобряване на положението в областта на кохезионната политика? Ами трябва да действаме в сегашната правна рамка. А пък всички сме съгласни, е, че в рамките на тази правна рамка е много трудно да се направят нови промени преди края на програмния период. И така трябва да се намерят инструменти, които пасват на тази правна рамка, но също времено са и ефективни. Трябва също да се увеличи използването на инструментите, които могат да се използват по настоящата рамка, а именно време на преставяване на плащанията, прекъсване на плащанията, проверки на място. Всичко това са важни инструменти. Проверките на място са особено важни. Ще станат те повече. и винаги преди ам, освобождаването на плащанията а, след временното им замразяване сме предложили да се правят проверки на място. Това е положението. Комисарят Хам ще присъства тук в парламента за изслушването на, кохизия, на тема кохезионна политика. Той е комисарят отговорен, е, пряко отговорен за кохезионната политика, така че се надявам, че той ще може да ви даде повече информация за това какво той и неговите служители правят за справяне с тези проблеми. Благодаря, каза председателят. Искате ли думата за последни коментари? Господин Фелнер, благодаря. Искам да благодаря на Сметната палата би било много добре да получим тяхното становище и за обобщението, и за годишния доклад. и за това се надявам, че ще можем да го получим. Надяваме се, че то ще може да е разбираемо. Нека да не се забравя това, че е добре в, в годишния доклад да се върнем и да погледнем и тези два документа, и да видим дали те достатъчно достоверно представляват действителността, а вместо да я разкрасяват. Още две неща. Нека да се върнем на темата сближаване. Особено, що се отнася до активността и ангажираността на комисията. Е, ясно е, че трябва да се оказва повече натиск върху държавите членки. И може би трябва да се разгледа не само преустановяването на плащанията, но и възобновяването им. А, има ли начин преди възобновяването да се затегне контрола, да се направи така, че проблемите, които са довели до преустановяването, да не са отново на лице след възобновяването на плащанията, защото иначе държавите членки ще продължават да допускат същите грешки. А, така че а, това е важно в процедурата да се обсъди при освобождаването от отговорност. Още един въпрос, към който със сигурност ще се върнем при, освобождаване, при процедурата за освобождаване от отговорност е нещо споменато от госпожа Гресле. И инструментите за финансов инженеринг. В момента, в който видях за сумите, които влизат в сметките след като сметките са приключени, може би е, правомерно, законосъобразно, но все пак е, е, има твърде големи суми и е добре да се разгледа инструмента за финансово планиране в тази връзка. Затова се надявам, че всички колеги ще се опитат да направят всичко възможно да промеят как действат тези инструменти, за да можем да излезем с позиция. Благодаря много на комисията за това, че макар и с закъснение ни е, предостави обобщението. Обещавам на господин комисаря, че когато дойде отново тук през декември, ще имаме сериозни въпроси към него и по обобщението. Би било чудесно да го получим по-рано, но това, че закъснява, няма да ни попречи да зададем въпросите. Благодаря. Благодаря ви. С това можем да приключим разискванията по тази точка. Следващият етап от процеса ще бъде през ноември, когато комисията ще излезе със своя доклад. Трябва да изчакаме до тогава, за да обмислим и вероятно съвършенстване на процедурите. Преминаваме към точка четвърта, специален доклад номер 5 от 2011 година на Европейската сметна палата, схема за единно плащане. Въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед усъвършенстване на доброто финансово управление. Първо ще дам думата на господин Хер Бранди, който е и докладчик по тази тема. Благодаря, господин председател. Виждам, че господин комисарят напуска залата, но въпреки това ще започна. Доста е деликатен въпросът, като се има предвид, че през 2010 са изплатени суми в размер на 29 милиарда евро. Трябва да благодарим на господин Кретан от Сметната палата за чудесното сътрудничество и за извършената работа. Това въжи и за комисията. Господин комисарят Чолош изрази лично интерес към тази тема. Благодаря и на секретарията на нашата комисия. Според мен този специален доклад на Европейската сметна палата – излезе своевременно в момент, когато се разглежда предстоящата реформа на ОСП. Комисарят отчете, че някои от важните препоръки на Сметната палата са били взети предвид в предложението за реформа. Настоящата система за единно плащане има два недостатъка. Първо, много неясни са определенията. Определенията на земеделски производител, земи допустими за финансиране и други. В резултат от това погрешно се инвестират средства в държавите членки. В доклада на Европейската сметна палата се посочват конкретни примери, примери за земи, които не могат да бъдат квалифицирани като допустими за подпомагане. Въпреки това на собствениците на тези земи са били предоставени значителни суми. Същото положение се наблюдава и по отношение на лица, които вече не са собственици на съответните земи, въпреки това са получили също съществени суми. Европейската сметна палата е написала много добър доклад на тема субсидии за опазване на околната среда в областта на земеделието. Заключенията и от този доклад са, че субсидиите не се предоставят надлежно. Става дума за 29 милиарда евро годишно. Това е първият проблем, а именно недостатъчно ясните определения. Вторият проблем е свързан с множеството модели, а именно 20 на брой, които се прилагат в различните държави членки. Комисията също е излязла със свои модели, като например регионалния и историческия модел. В държавите членки всички тези модели се прилагат по много гъвкав начин – в резултат от това държавите членки сами са запълвали празнотите в рамките на системата за единните плащания. А крайната цел е средствата да бъдат разходени надлежно, да бъдат постигнати крайните цели. Като се има предвид настоящата ситуация, рискуваме да не постигнем това Господин комисарят вече заяви, че са били взети предвид констатациите на Европейската сметна палата, така че няма да се спирам върху тях. Нека се спра върху още няколко препоръки, които трябва да отправим към комисията. Първо, схемата за единно плащане трябва да бъде много по-ефективна, много по-тясно обвързана с крайната си цел. Трябва онези земеделски производители, които вече не са притежатели на земята и не извършват земеделска дейност, да не са допустими за финансиране. Могат да възникнат и значителни проблеми с СТО. Намираме се в известен смисъл в абсурдна ситуация. От една страна искаме да се предоставят субсидии на земеделски стопани, които наистина извършват такава дейност. Но от друга страна нямаме необходимия механизъм, за да постигнем това. Според мен трябва да се намери изход от тази ситуация. Трябва по много по-ясен начин да покажем как се разходват средствата по тази схема. За изминалия период от прилагане на схемата в размер от 7 години се установи, че има вратички в законодателството. В момента за комисията е доста трудно да ги премахне. В работния си документ предлагам да делегираме повече правомощия на комисията, така че тя да може и да затвори вратичките в законодателството. В момента това е трудно. Необходимо е съгласието на всички държави членки, както и на Европейския парламент. Но ако явно средствата не се разходват надлежно, трябва да има и по-простена процедура за затваряне на вратичките в законодателството. Трето, предлагам, също както и Европейската сметна палата, радикално упростяване на системата. Няма да се спирам подробно върху това. На четвърто място ще го се спра върху следното. По-настоящем Действащата система е насочена към вече извършващите земеделска дейност стопани. Много е трудно за новите земеделски стопани да получат средства по схемата. Дори и регионалният модел не работи добре. Трудно е и за вече действащи земеделски стопани да получат средства по системата. Една подобна схема не насърчава новаторството и то в сектор, в който трябва да се насърчават именно новаторски мерки. Нови земеделски стопани, които искат да получат средства по системата, трябва да бъдат взети предвид. Трябва да вземем предвид и необходимостта от новаторство. Ще се спра и върху още нещо, което е от голямо значение за темата. Държавите членки им прилагат изключително различни системи. Има разлики както между държавите членки, така и на ниво държави членки. От друга страна, държавите членки изискват по-голяма гъвкавост. Четейки доклада на Европейската сметна палата, и по-точно частта за възстановяването на ненадлежно изплатени суми, то установявам, че има много голямо несъответствие между целите поставени на ниво Европейски съюз и постигането им на ниво държави членки. Държавите членки изискват, както казах, по-голяма гъвкавост, но те, според мен, не поемат достатъчно отговорност при прилагането на тези по-гъвкави модели – Държавите членки трябва да се поставят при равни условия, така че средствата да бъдат надлежно предоставени и надлежно разходвани. Държавите членки, разбира се, имат интерес да получат максимално финансиране от Европейския съюз. Днес заедно с Сметната палата и комисията обсъдихме корекциите в схемата за единно плащане, обсъдихме и нейното функциониране. Би било интересно да чуем и становището на държавите членки. Нямам предвид съвета и председателството на съвета. Те биха ни дали само общо становище, което няма да отразява положението в държавите членки. Трябва да установим кои са най-съществените проблеми с процедурите за подаване на заявление за финансиране. Трудно ще бъде може би да убедим някой министър на държава членка открито да сподели с нас каква е ситуацията в неговата държава, но именно това би било полезно. Благодаря на Европейската сметна палата и за двата доклада, които съдържат точна критика. Очаквам да чуя и становището и коментарите на колегите тук в комисията. Благодаря. И следващият оратор. Да, благодаря господин председател за поканата за представянето на този доклад на Сметната палата. След изложението, направено от вашия докладчик, с който съм съгласен, най-доброто, което аз мога да направя, е да направя някои уточнения по някои наблюдения на палатата и под е, експертен коментар по критика, по критичните преценки на Сметната палата за схемата за единни плащания. Правя това от гледна точка на новата дефиниция на целите на обща сълскостопанска политика след 2013 година. Мисля, че това е гледната точка, от която трябва да гледаме на схемата за едини плащания. За да не губя време, ще се съсредоточа на три основни заключения. Първото заключение на Сметната палата е, че законодателството за схемата за единни плащания в настоящия вид не съответства напълно на целта да се насърчи земеделското производство, нито пък да се оказва индивидуална помощ на фермерите. Тази непоследователност съществува на две нива. Първо, европейското законодателство и форо, второ, на ниво изпълнение в държавите членки. Първо, що се отнася до европейската регламентация. Днес европейската регламентация запазва схемите за активни плащания за, за физически и юридически лица, които осъществяват сълскостопанска дейност на допустима земя, предоставена на тяхно разположение. Всяка една от тези думи, и изрази право на плащане, сълскостопански фермер, сълскостопанска дейност, предоставяне, всеки един от тези изрази се тълкува по такъв начин в изпълнението на регламентацията, че кръгът на бенефициенти на плащанията да бъде разширен и, да, и обхваща не само фермерите, които са всъщност основния адресат на обща сълскостопанска политика. Появиха се нови бенефициенти, които не съществуваха в режима на преките плащания. Новите бенефициенти, които получават плащания просто защото разполагат с, наслед... с наследство, с земя в наследство. Например, спортни клубове, летища, къмпинги и дори някои общини, като например обществени градини в центъра на града. Съществува и друга категория на нови бенефициенти, представени от инвеститори, които въобще не се интересуват от сълскостопанска дейност, а искат да участват и да се възползват от схемата за единни плащания. Всъщност, това се допуска от факта, че законодателството създаде пазар на право на плащания, пазар, който не зависи от земите, които са всъщност истинското основание. За да ме разберете, ще ви дам само един пример, който е много красноречив. Той съвсем не е единствен. Този пример е, е, взет от представения доклад. Един бенефициент през 2008 година е придобил за 200 000 евро право на плащания, но без земите. Той е купил само правата за плащания и това право му гарантира гарантира приходи от повече от 1 милион евро за период от 5 години, т.е. до изтичането на сегашния период на общата скостопанска политика, т.е. 2013 година. За да може да се възползва от тези права, този инвеститор трябва да разполага с земя. За да разполага с земя, той взима под найем на ниска цена 8400 хектара пасища, 8000 евро за 400 хектара пасища от, в много, от много лошо качество, които се намират на 400 км от неговото местоживене. И за да е, поддържа доброто състояние на тази е, земя, той е, постига споразумение с е, е, животновът, който води своите животни на паша. И така с инвестиция от 200 хиляди получавате приходи от 1 милион. Доста добра възвръщаемост на инвестицията. Има много финансови инвеститори, които биха искали подобна възвръщаемост. Ще спра с този пример. Второто ниво е на нивото на изпълнението на законодателството страна на държавите членки. Националните власти разполагат с, възмож... с широки възможности да дефинират начина на изпълнение на европейското законодателство. Тези начини не винаги благоприятстват сълскостопанското производство. Те са различни в различните държави членки и не винаги благоприятстват сълскостопанското производство. Например, в няколко държави членки земи, които не са сълскостопански, или земи покрити с гори, които обикновено се използват като пасища, това са земи, земи, които се признават за допустими, въпреки че не се признават за допустими в други държави членки. В доклада има е, доста снимки, в които е показано е, много ясно толку, широкото тълкуване на понятието е, допустими земи е, допустими земи. Е, Вторият пример, свързан с националните власти, е следния. За да използват едините плащания, не е достатъчно да имат допустими земи. Тези земи трябва да се поддържат в добро сълскостопанско и екологично състояние. Но дефиницията на това добро състояние е, е свързана с е, е в правомощията на държавите членки. И тук тълкуването е много широко. Има парцели в е, природни резервати, чието собственик е бенефициент на плащания, без да осъществява каквато и да било дейност, в предишния режим те нямаше да получат нищо, т.е. режима на преките плащания. Това е първото заключение на Сметната палата. Не е обосновано разширяване на кръга на бенефициентите. Второто заключение. В сегашния си вид схемата за единни плащания е съдържа вътрешни противоречия. От една страна има за цел да подпомага селски фермерите. От другата, от другата страна обаче помощта се разпределя между фермерите, без да се отчита спецификата на стопанствата. Вторият проблем на този аспект, свързан с разпределението. От една страна помощта е свързана с площа на обработваната земя. Следователно, помощта, както и при предишния режим, се разпределя между малък брой бенефициенти. Детайлите са в доклада. Ще ви цитирам само някои данни. През 2009 година 0,4% от бенефициентите са получили 13% от общата стойност на плащанията, т.е. 100 000 на бенефициент. От друга страна, 84% от бенефициентите са получили 25% от обща стойност на плащанията, т.е. по-малко 10 000 на бенефициент. Следователно, тук имаме проблем, свързан с разпределението на общата сума на помощта. От друга страна, помощта, предоставена в рамките на схемата за единни плащания, не отрозява нито разходите, свързани с поддържането на земята в добро екологично състояние, едно, това е, не е същото, като да се опазва земята в добро състояние в една гора в Франция, нито от друга страна в планински район. Тоест, помощта не отразява разходите, свързани с опазването на земята в добро екологично състояние, нито стойността на услугите, предоставени от фермерите, които опазват пейзажа и осъществяват дейности в региона, които са нужни за населението. Трето и последно. Схемата за едини плащания отваря голя, голяма гама от възможности за изпълнение. Общо 20-тина. Няма да разглеждам всички тези 20 модела, ще се занимая само с един от тях. Това е историческия модел, който беше възприят от 11 от 27 държави членки. Сумата на помощта се определя от нивото на преките плащания, прият за, за обхващащ периода 2001, 2002 и 2003 година. Тоест, средното за тези три години е основата, на която се определя плащането на хектар. Но с времето схемата на единните, схемата на единните плащания се отдалечава от реалните условия на производство. Новите фермери, особено младите фермери, които не са осъществявали дейности преди 10 години, трябва да закупят права на плащане на пазара, което е пречка пред навлизането в професията а от друга страна искаме да има подмладяване на тази професия. Няма да се занимавам с препоръките на Сметната палата, защото те са свързани пряко с тези наблюдения и докладчикът ги представи подробно. Ето защо няма да ги повтарям. Ясно е обаче, че тези препоръки се правят от Сметната палата с надежда, че те ще бъдат отчетени когато се разработва обща сълскостопанска политика след 2013 година. Накрая не мога да не благодаря на господин Гербранди за неговата за неговото желание да работи с Сметната палата и за неговият дух на отвореност. Председателят. Благодаря. Коментар от комисията. Господин Боркат има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да ви поздравя с скорошния ви избор за председател на комисията. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Господин председател, уважаеми членове на комисията, госпожи и господа, искам да благодаря както на Сметната палата, така и на вашия докладчик, господин Гербранди, за техните коментари и препоръки. Тези коментари и препоръки са ценен принос към съвместните ни усилия за по-нататъчното усъвършенстване на схемата за единни плащания. Препоръките на Сметната палата изиграха важна роля в подготовката на реформата на ОСП. Комисията ще приеме текст на законодателно предложение за реформа на ОСП за периода 2014-2020 година, като отчете и тези препоръки. Без да се спирам конкретно върху законодателното предложение, което предстои да бъде публикувано, ще се спра върху казаното от господата Гербранди и Кретан. Искам да подчертая, че комисията осъзнава в какво се състоят проблемите. Надяваме се, че сме предприели правилните мерки за надлежното разрешаване на тези проблеми. Първо, Важен е въпросът за определенията, както спомена господин Гербранди, определението на селски стопанин, упражняващ селско-стопанска дейност, на допустими земи. Господин Гербранди упомена някои, нека да сме честни, крайни примери. В ежедневната си работа не се сблъскваме с подобни казуси. Въпреки това, трябва да предприеме мерки, за да затворим тези вратички в законодателството. Основните определения, които са и решаващи за предоставянето на достъп до схемата, ще бъдат преразгледани и конкретизирани от комисията – Придържаме се към принципа на отделяне на плащанията от действителното производство. Държа да подчертая това. Много би било лесно да се върнем назад във времето, т.е. отново да обвържем плащанията с действителното производство. Така, наистина, бихме могли най-целенасочено да последваме препоръката на Сметната палата за максимално увеличаване на производителността. Но от миналото сме си извлекли полката, че това не е правилният подход. Ето защо комисията с голямо мнозинство възприе противоположния подход на отделянето на плащанията от производството. Ще възприемем тази политика като същевременно доуточним, усъвършенстваме определенията, които са решаващи за достъп до схемата. Комисията ще се съобрази с препоръките както на Сметната палата, така и на докладчика, а именно ще преминем към единен модел, който не се основава на исторически данни, ще възприемем модел, който максимално се доближава до така наречения регионален модел, който се прилага по настояще. По отношение на разпределението на помощта между селските стопани, господин Гербранди направи преглед. Комисията ще излезе с много строги правила за таван на плащанията – ще се предвиди максимален допустим размер на индивидуалните плащания. Ще има и прогресивно намаляване на размера на плащанията. Това ще бъдат основните два елемента, в политиката ни за постигане на по-справедливо разпределение на плащанията. По отношение на по-целенасоченото използване на средствата, бе споменато, че не е много ясно за какво точно се предоставят преките плащания. Във връзка с това ще предвидим така нареченото екологизиране на схемата, 30% от всички преки плащания ще се предоставят директно за осъществяването на мерки по опазване на околната среда. Важно е да се спомене, че тези мерки ще бъдат определени на ниво Европейски съюз. Тоест, държавите членки разполагат с почти нулев марш за маневри и за собствена преценка. Друга мярка за по-целенасочено предоставяне на плащанията е мярка насочена към младите селски стопани, нещо за което говори и господин Гербранди. Тази мярка ще се прилага в допълнение към новата система за преки плащания, както и в допълнение към плащанията по втория стълб, стълба за развитие на селските райони. Чрез всички тези мерки Искаме ясно да покажем, че осъзнаваме необходимостта от по-целенасочено финансиране. Друг въпрос, който бе особено важен за господин Гербранди, е следният. Трябва да заделяме повече средства за научно-изследователска и развойна дейност. Ще ви припомня документа на комисията за многогодишната финансова рамка – от този документ става ясно, че кредитите по функцията за научно-изследователска и развойна дейност в областта на селското стопанство са значително увеличени. Предвиден е много по-голям размер на средствата. Сега на нас се пада задачата да определим как да ги разходим максимално ефективно. Съгласен съм с господин Гербранди, че е необходимо много по-високо ниво на новаторство в сравнение с това, на което сме свидетели в момента. Ще се спра накрая и върху един друг много важен въпрос – гъвкавостта на държавите членки. Две неща са от значение тук. Първо, необходима е гъвкавост. Не може да се приложи един общ подход – към всички държави членки, тъй като има разлики в структурите на отрасъла. Затова е важно да дадем на държавите членки възможност за самостоятелни действия. Можем обаче да поработим върху определението на този марш за маневри. Въпросът е как да го определим? Съгласен съм с господин Гербранди за това, че много често практическата приложимост на правилата може да бъде преценена по вратичките, по възможностите за марш за маневри. Във връзка с това на комисията трябва да бъдат предоставени правомощия, така че да може да реагира бързо и адекватно. Разпоредбите са много сложни. Възможно е понякога държавите членки да прилагат свои тълкувания по прилагането на разпоредбите, както отбелязва и Сметната палата. Ето защо комисията се нуждае от по-бързи, по-упростени процедури за предприемането на корективни мерки. Процедури в допълнение към процедурите за нарушение, които отнемат понякога 2 до 3 години. Ако се запознаете с текста на комисията, или извинете, уверявам ви, че ще вземем предвид много от препоръките, както на вашия докладчик, така и на Сметната палата. В хода на разискванията с парламента ще видим дали можем да досъвършенстваме системата допълнително. Благодаря. Давам думата на колегите. Госпожа Гресле. Благодаря на Сметната палата. Много ми харесва това, което сте направили, но винаги се питаме какво ще можем да направим. Сега ще продължа на немски. Питам се, като имам предвид дължината на доклада и размера на плащанията, по схемата, които възлизат на една трета от европейския бюджет. Защо този текст толкова закъсня? Всъщност той закъсня с 5 години. Публикуването на доклада точно сега ни изправя пред проблем. Не можем да предприемем действия. А не бива просто да седим и да чакаме по-добри времена. Опитът ми в областта на бюджетния контрол сочи, че това не е добра идея. Много са били проблемите до този момент с тази схема. Например, предоставянето на плащания за земи, които не се използват надлежно. Та въпросът ми е, защо този доклад толкова закъсня? Единните плащания се предоставят с цел повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство в Европейския съюз. Но в Европейския съюз има 10 милиона селски стопани. Този отрасъл не е конкурентоспособен. Знам за какво говоря, защото съм от федерална провинция, която е с селско-стопанска структура. Бях на посещение в Унгария, където ни бе обяснено, че на финансиране подлежат само 2,5 хектара. Споменахте, че една трета от селските стопани са над 65 години би било добре една част от плащанията по схемата да се използват за даване на възможност на по-възрастните селски стопани поетапно да преустановят дейността си. Така ще дадем възможност на по-младите също да се включат в схемата. Отделянето на плащанията от производството не означава непременно, че може да се приложи само историческият модел. Има ли надежда с помощта на тези 30% от средствата за насърчаване на екологичния аспект, наистина да подкрепим селските стопани. Не виждам някой друг да иска думата. За това ще дам а, възможност на докладчика да обобщи. А, господин Оби, Оди, извинявайте. Съвсем накратко искам да благодаря членовете на Сметната палата не сме предвидили някои от действията, които те са описали. Целта е общата соскостопанска политика да бъде приведена в съответствие с изискванията на Световната търговска организация, без да има преки плащания за фермерите. И в момента, в който започнахме преговори възоснова на предложенията на Европейската комисия, е, мисля, че този доклад е много навременен. Е, може би не можем. Мисля, че можем да, е, да направим разделение между плащанията и приходите. Тогава, когато има криза, които влияят отрицателно върху приходите, особено в животновътството, можем да използваме за основа приходите, а не оборота. При всички случаи благодаря ви за това, че поставихте пръста върху слабостите. Има ли коментар от комисията или Сметната палата върху казаното, мисля, че не. Може би Сметната палата иска да отговоря. Искате ли? Съвсем накратко по въпроса защо толкова късно. За съжаление, всички доклади на Сметната палата идват след факта. Нищо, това не, това не може да бъде променено. Чисто и просто, преди да излезеш с а, аудиторски доклад, трябва да има какво да аудитираш. Новата политика беше прията през 2003, но влезе в сила през 2005. Това, което ви представих, са резултатите от одити, извършени между 2006 и 2010 година в 17 държави членки. Така че трябва да мине време. Но Нека да кажа, че част от информацията е публикувана в индивидуални доклади на Сметната палата в предишни години – този път успяхме да поставим всичко това в контекст и да извлечем общи заключения от отделни наблюдения и е, дейности. Но нашата специфика е такава, че закъсняваме с докладите. За съжаление, не сме нашия доклад не, е, не идва толкова късно, че да не може да бъде отчетен от комисията. Е, да, не се притеснявате, ние знаем, че първо трябва да познавате фактите, преди да коментирате. Господин Хербранди, ще обобщите ли? Една мисля, че една предварителна оценка би била е, интересна стъпка. Е, надявам се, че в среда ще чуем подобни предложения. Няма да повтарям това, което беше казано. Не смятам, е, че нашата работа е да се занимаваме с е, е, селското стопанство като такова. Нашата комисия има за цел да анализира причините. Според мен селскостопанската политика е по-емоционална област. Да, 12,5 хектара в Унгария няма бъдеще. Всъщност от нас се иска да направим политическо политически, да, да вземем политическо решение. Чувал съм много по-радикални предложения за промяна в сълскостопанската политика. може би трябва да седнем и да обсъдим нещата с господин Гресле, тъй като много ми се иска да получа подкрепата на нейната група. Имам обаче един коментар във връзка с проблемите с Световната търговска организация. Ясно е, че сме в ситуация, параграф 22, искаме средствата да бъдат по-добре насочени, те не могат да са свързани с производството. Връзката с а, исторически данни за щастие това се променя. Но успяхме да убедим СЕТЕЛ. Фактът, че трябва да преминем към различна система е очевиден. Според мен, аз мисля, че ние трябва да направим така, че субсидиите да отива там, където трябва, а не там, където държавите членки искат. Ако осъществим тази промяна, може би след няколко години ще има нов доклад, който анализира начинът по който се изразходват средствата. И в заключение, Сметната плата може би би трябвало да обсъди едно предложение ексанте. Комисията ще излезе предложение в сряда и мисля, че Комисията по селско стопанство трябва да даде своя отговор. Нашата комисия да даде да посъветва Комисията по селско стопанство. Разбира се, съдебната палата е добре. Съдебната палата винаги може да дава своят коментар. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Специален доклад на Европейска сметна палата. Ефективни или са проекти в областта на туризма? Докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на Сметната палата за доклада. Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че колегите вече са имали възможност да се запознаят с доклада ми. Както виждате в уводните коментари, става дума за една много важна област е, в е, европейската економика. Над 12 милиона души работят в туризма, 4,6 милиона евро от Фонда за регионално развитие са отишли в тази област и за това смятам, че е много важно да се разгледа специален доклад от Сметната палата по тази тема. Колегите вече са прочели целите и заключенията на Сметната палата. 73 50% от проектите според Сметната палата са помогнали за увеличаване на туризма, 58% за, а, за поддържане на заедостта или нейното увеличение и голяма част от проектите изглеждат устойчиви. Е, обаче има и известни поводи за загриженост, а именно в много случаи е, предоставянето на средствата не е било обвързано с условието за създаване на работни места. Оценката и наблюдението не винаги са били провеждани и 42% от бенефициентите са сметнали, че получаването на тези средства е увеличило административните изисквания към тях. Отговора на комисията е следният – Кохезионната политика се прилага по съвместно управление. Това е схемата и комисията ще продължава да настоява да се създават ясни цели за проектите и да се опрости системата. Вече такива мерки са били въведени. Моите препоръки към края на доклада са следните. Приветствам факта, че много от проектите са имали положителен резултат по отношение на заетостта. Също така смятам, че поставянето на конкретни цели е важно, като заетостта е най-важната област, в която трябва да се поставят цели. Има обаче и други цели, които могат да увеличат заетостта чрез туризма. Например, увеличаването на броя на посетителите в дадена област, увеличаване на периода, който посетителите прекарват в тази област и повишаване на качеството на предложените услуги. На предлаганите услуги. Така че това са все важни неща за туризма. Съгласен съм също, че е важно да се направи оценка на подкрепата дадена чрез Европейския фонд за регионално развитие и тя да е по-добре насочена към постигане на конкретни цели. И накрая трябва да се направи нещо за простяването на правилата за фондовете. Винаги, когато обсъждаме този фонд, казваме, че е много важно за бенефициентите да има упростяване на правилата и дай Боже това да е възможно за следващ тия период за структурните след, фондове след 2013 година. Благодаря много за помощта на секретарията в изготвянето на този доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря. Давам думата на господин Испер от Сметната палата. Благодаря, господин председател. Нека да ви благодаря за това, че ми давате възможност да присъствам тук днес, за да участвам в дебата по работния доклад, свързан с специалния доклад за номер 6 от 2011 година Европейската сметна палата за проектите в областта на туризма. Няма да повторим казаното от господин Фоган. Неговата е, неговия работен документ е а, е, изключително а, е, съвхватен. Този специален доклад е първият доклад на Сметната палата, който се занимава с структурните фондове. По-конкретно физич... става дума за физическите инвестиции, защото това са били... Там са отишли най-големите суми. 4,6 милиарда евро от фонда за развитие на селските райони са отишли именно за такива проекти. Над 20, 200 проекта са оценени, е, избрани на случайен принцип от 26 оперативни е, програми, за да се е, прецени ефективността на европейската помощ. Държавите членки прилагат принципа за субсидиарност и затова много често национални, регионални или местни власти получават правомощието да вземат решение. Е, резултатите от проверките и от проучванията показват, че голяма част от проектите се финансират по туризъм. Музеи, научни е, и култур, е, извинете, културни центрове, пристанища, образователни центрове и прочие. Това многообразие се дължи на конкретните потребности на конкретните региони. Както заключава господин Воган, е много добре, че е, голяма част от проектите, много голяма част от проектите имат положителен ефект. Установени са все пак някои слабости и са направени препоръки, за да може по-нататък е, проектите да са обвързани с конкретни цели и показатели – и е, за да може тези проекти действително да, е, е са доказано необходими да помагат на економическото развитие и заетостта. Затова се предполага комисията да насърчи е, обмен на добра практика и да оцени и координира ефективността на предоставената помощ в тази област и да я насочи по-целево. Много се радвам, че в документа на господин Воган се подкрепят основните заключения на Сметната палата. Искам да благодаря на докладчика. Радвам се също така, че Европейския парламент прие резолюция Европа първа дестинация в областта на туризма в света в тази резолюция се засягат области, свързани е, с а, темите, които и ние в Сметната палата обсъдихме, но те се поставят в един по-широк контекст на, а, от резолюцията. А, тук трябва да се споменат много важни а, въпроси. Сезонното естество на туризма, а, свързаното с това. А, свързаната с това неустойчивост на заетостта в туризма и прочи. Комисията се консултира с държавите членки, регионални и местни органи, но мисля, че най-важното, което споделяме, е, че туризмът трябва да продължава да играе своята важна роля в кохезионната политика и за това са необходими повече усилия, за да се насочат по-целево помощите от Европейския съюз в тази област. Благодаря. Председателя. Благодаря. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Воган за доклада. Благодаря на Сметната палата за този одит. Много привет, приветстваме на положените усилия и приветстваме заключенията на този одит, защото се доказва, че е, е, помощ и подкрепата от Фонда за регионално развитие е, е до голяма степен ефективна. При, приемаме препоръките, смятаме, че действително трябва да се оточнят по-добре показателите и действително това е и не, нещо, което предлагаме за бъдеще и, и което вече се вижда в законодателните предложения, които вече даваме. Предложения, в чиято сърцевина са включени тези нови мерки. И това са все мерки, които трябва да стигнат а, а, до всеки един проект. Ясно е, че управляващите власти могат да подбират проекти, които да се финансират от Фонда за регионално развитие, но от там нататък ние препоръчваме резултатите да се оценяват спрямо критериите за подбор, по който е подбран даден проект. Много е важно да има по-ясно определение на политиката за бъдеще и на целите на политиката, за да може по-добре да се оценява ефективността. Ясно е, че ефективността може да се оценява и без ясно зададени предварителни цели, но все пак е много по-лесна, когато цели има. Що се отнася до подкрепата за туризма Ясно е, че по принцип Фонда за регионално развитие няма заделени ресурси специално за отрасъла на туризма. Напротив, той подкрепя интегрирани стратегии за регионално развитие, които в някои случаи включват и туризма. И степента, до която дадена програма в даден регион включва туризма, зависи от целите, които си поставя съответния регион. Насърчаваме да се инвестира в повече оценки е, и държавите членки да правят оценка на ефекта на предприятите мерки. Бихме искали да стане ясно точно как подкрепата на Фонда за регионално развитие за туризма в даден регион си взаимодейства с останалите инвестиции, за да може да се постигне максималното. Също така си даваме сметка, че е необходимо допълнително да се опрости достъпа до средства от Фонда за регионално развитие. Затова нашите предложения са опростяване на изискванията за бенефициентите. Надявам се, че ще успеем да постигнем това най-важното е за самите бенефициенти нещата да са прости, дори да няма как толкова много да се опростят на ниво управляващи органи. Благодаря много за доклада на Сметната палата, благодаря и на господин Воган за неговите препоръки. Госпожа Гресле има думата. Според мен докладът е много интересен. Във всички наши избирателни райони насърчаването на туризма е много важно. Кметовете могат да назоват много проекти, стотици проекти, по които биха искали да получат финансиране. Въпросът е какво целим с това финансиране – не виждам какви точно допълнителни стойности можем да постигнем за Европейския съюз, освен да насърчаваме различни туристически дестинации. Бях свидетел на един подобен проект в Словения, хотел с 4 звезди, който доизграждаше инфраструктурата си, за да получи и пета. Но има ли някакви конкретни предложения от страна на комисията за разходването на средствата за тази област, така че наистина да се постигне максимален ефект? Има противоречие между желанията на отделните региони и целта ни да извлечем допълнителна полза за Европейския съюз. Има ли някакви конкретни предложения по това? Не знам дали тези доклади са предоставени на всички депутати, но те са особено полезни в рамките на преговорите за следващата финансова перспектива. Мисля, че по отношение на разпределението на структурните фондове, трябва да се дадем въпроса дали не е добре да има европеизация на тези фондове, за да има европейска туристическа политика в съответствие с резолюцията на парламента. И имаме шанса да сме първата туристическа дестинация в света. Тази репутация трябва да се консолидира вместо да имаме фрагмент, е, разпокъсаност една четвърта е, от а, е, изпълнителите на проекти смятат, че с или без помощ са ще ли да постигнат целите си. Това поставя въпроса за ползата. Необходимо е да се опростят процедурите. Искам, е, искам да поздравя нашия докладчик и да го поздравя за, за, за успеха на Уелс в квалификациите за ръгби. Госпожа Холмайер. Проектите в областта на туризма са сред областите, по които програмите функционират най-успешно. Като виждам какво се предприема по други програми, наистина ми се иска те да функционират също така добре, както програмите в областта на туризма. Имам следния въпрос. Не всички изпълнители на проекти до момента са изпратили своите отговори. Доста изпълнители на проекти вече са излезли със становища, но като се има предвид и големият брой финансирани проекти, бих очаквала по-голям брой отговори. Има ли някакви конкретни причини за липсващите отговори? И ако не са били представени достатъчни основания, за неизпращането на отговор. Предприела ли е Сметната палата нещо? Ако изхождаме от това, че действително е необходимо да се субсидира някакъв проект или е установено, че е необходимо той да се субсидира, субсидира, извинете, извършена ли е преди това надлежната проверка. Тъй като когато се финансира даден проект, се отказва финансиране на други. Има някои аспекти, по които може да изкажем критика, но като цяло съм изненадана от това, че програмите в областта на туризма функционират толкова успешно. Това сочат резултатите от доклада. И като имаме предвид това добро функциониране, не е ли по-добре да делегираме повече отговорности и на държавите членки? Господин Итала, благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за този отличен доклад. Имам само един въпрос. На шеста страница, в точка втора, се казва че за този период са използвани 4 милиарда и 623 милиона за инвестиции в туризма. Огромна сума пари. И 75% от проектите са постигнали заедост. А, като работните места са 2520. А, и така, виждаме една огромна сума пари, която а, е създала не твърде много работни места. Председателят благодаря. Искали ли докладчикът да добави нещо? Не в такъв случай дам, давам думата на Сметната палата. I'd like to thank uh, for your question and for interest for this report. Благодаря много. Искам да благодаря за коментарите по доклада. Искахме да направим оценка на европейския принос на европейската добавена стойност по тези проекти и да дадем своята препоръка. Нашите препоръки наблягат по-конкретно на оценките, които комисията ще провежда през следващия период. Ораторът говори далеч от микрофона и не се разбира какво казва. Uh, uh, Списъкът проекти може да е от решаващо значение – Но не забравяйте, че в своя одит ние включихме проекти, които вече са завършили в държавите членки. От тях направихме извадка. Що се отнася до управляващите проектите? Разгледахме над 200 проекта. които бяха оценени от Сметната палата по отговорите на въпросниците. 90,5% от проектите са е, предоставили въпросници с е, отговорите. Само четирима от бенефициентите не са дали отговор. I'd like to add the idea of the uh, combine our recommendation, findings and recommendation of our special report. Искам да кажа, че препоръките в нашия специален доклад се комбинират много добре с резолюцията на парламент защото тази резолюция създава а, една по-обща представа за значението на туризма в Европейския съюз. Този работен документ на Комисията по бюджетен контрол – може да бъде разглеждан като добър е, основен работен документ, който да се използва от комисията при планирането за следващия период. About uh, employment, because uh, I understood... Uh... Що се отнесе до заетостта? беше казано, че са предоставени много средства за този период от 2000 до 2006 година, а пък са създадени само 2520 работни места. Мисля обаче, че тези а, показатели не са сравними. Тоест, броя работни места не е показател тук, тъй като целта на проектите не е била да се създадат работни места, These uh, very important uh, activities. Um, in our discussion in the court during the audit and during uh... в нашето обсъждане в сметната палата по време на разглеждането на този специален доклад стигнахме до следното заключение. Що се отнася до заетостта, до създаването на нови работни места, заключението не е положително, но същевременно това необективен начин, за да се прецени ефективността на проектите. This uh, uh, result. Uh, in the paragraph 32, if you... May I just interrupt you? We are a bit short of time. Председателят прекъсва оратора. Извинете, не ни стига времето. Можете ли да дадете конкретни отговори на коментарите? Ако можете, направете го възможно най-ясно и кратко, тъй като в 6 часа трябваше да започне работата по следващото заседание. Също общия съвет имам и към представителите на комисията. Бъдете възможно най-кратки. I think it's necessary to, to give some uh, additional information if it's necessary for this by uh, uh, um, presentation uh, Uh, point of view of my team about the details of this audit. Мислих, че е необходимо да ви дам малко повече информация за позицията на за гледната точка на моя екип за заключенията на този одит. Председателят. Ако искате тогава, отговорете в писмен вид на депутатите. Добре комисията. Благодаря. Съвсем накратко. В комисията смятаме, че резултатите от проведения одит дават насърчителни резултати за инвестициите и туризма. И като се има предвид е, какви са целите, всъщност тук постигнатите резултати са доста по-добри, отколкото в други отрасли. Много по-малко проекти е, без резултат е, има е, тук. В регионалната политика, може би, има твърде голямо разпръсване на ресурсите. Често стигаме до този извод, когато правим оценки, така че се надявам за в бъдеще да се работи с насоченост към постигане на конкретни резултати и с а, насоченост към концентриране на дейностите, т.е. конкретни действия, които да допринесат за общ съвместен ефект. Във връзка с това как се, може да се намери повече информация за ефективността на подкрепата за туризма, Методологията, която използваме в момента, е, е оценка на въздействието спрямо контролна група про, проекти, които не са получили подкрепа. А, така че трябва да се работи в контекста. Не може да се работи а, на, на ниво Европейски съюз за това не смятаме, че е наша работа да провеждаме всички тези оценки, въпреки че Сметната палата препоръчва това, тъй като смятаме, че и държавите членки трябва да участват в провеждането на тези оценки. И накрая, не забравяйте, че създаването на конкретни места е свързано с. с тези работни места са създадени само от оценените проекти, а не от проектите финансирани от цялата сума, която вие споменахте. Освен това, тези проекти може да имат и други цели, не само създаване на е, конкретни работни места, а и евентуално увеличаване на броя на посетителите в региона, нещо, което помага и на предприятия, не подкрепени от е, фонда. Благодаря. Благодаря. Давам думата на докладчика. Ще бъда кратък, ако не пределно ясен беше повдигнат въпрос от госпожа Холмайер. Защо някои не са отговорили на въпросника? Може би са били в вакансия. Госпожа Гресле, госпожа Холмайер и господин Оди повдигнаха въпроса за допълнителните фактори и условия – в някои проучвания става ясно, че проектът щеше да бъде изпълнен и без европейско финансиране. Да не забравяме, че стратегията 2020 и стратегията за сближаване да се повиши, да се повиши заетостта в Европейския съюз. Стратегията показва това. Създават се работни места в туристическия сектор и ето защо подкрепям идеята в бъдеще да се изразходват средства в туристическия сектор. Определено подкрепям препоръката на Сметната палата – благодаря на колегите за участието. Надявам се, че можем да използваме този доклад, когато говорим за бъдещето на стратегията за сближаване. Благодаря. Мисля, че приключихме с тази точка от дневния ред. Ще продължим утре сутринта в 9.30 точно. Благодаря ви.